<clears throat> Уважаеми колеги, уважаеми гости, има тук много малко депутати. Въпреки всичко обаче мисля, че трябва да започнем. Ще започна с приемането на дневния ред. Искам да привлека вниманието ви към една промяна в проекто програмата. За съжаление, господин Иван не може да бъде тук да представи своя доклад за новите технологии от откритите технологични ресурси. Той ще открие заседанието утре сутрин. Аз мисля, че утре сутрин да се занимаем с точка четвърта непосредствено след гласуването. И с тази промяна може ли да проемем дневния ред? Прекрасно. И така, одобрение на протокол от заседанията. Заседанието е от 27 ноември на 20, 2013 година. Предлагам, ако няма про някакви възражения, протокола да бъде одобрен. Днес имаме широка гама превод, но нямаме чешки и а, трите балтийски езика изглежда на ни трябват. И така, преминаваме към точка четвърта, както вече споменах. Тя се отлага за утре. И ще преминем към публичното изслушване по новите технологии и отворените образователни ресурси. Днес ще имаме публично изслушване на нови технологии, отворени образователни ресурси. Цифровата революция, се отразява на всички аспекти на живота ни, включително и образованието. Това може да даде възможност за гъвкави и творчески начини на образование сега се наблюдават много образователни ресурси по интернет, някои са безплатни, други са платени. Европа обаче не използва напълно новите технологии и бързото съдър... увеличаване на цифровото съдържание в образователните системи не се използва достатъчно. Ние трябва да видим какво може да се направи. и Това е в отговор на съобщението на комисията за новите технологии, отворени образователни ресурси, публикувано миналата година през септември. Идеята е да се отвори образованието за нови технологии. Откриват се, установяват се предизвикателства в няколко области, обучителните институции, използването на отворени образователни ресурси и на личността на информационно-комуникационно-технологични е, възможности. Първо Клаудио Донди, член на е, звено за образование Господин Вилем Фан Фалкенбург е вторият е координатор на университета в Делфт, е, екип за отворено обучение последния, третия е господин Харалд Мелхер, управителен директор в M2More ГМБХ в Берлин. Първо ще изслушаме изложението на експертите. Искам да ви помоля 10-15 минути да говорите. Много ви моля, не повече. След това ще се намеси. След това ще имаме възможност да обсъдим в продължение на 40 минути изложенията на експертите. След това те ще отговорят и аз ще дам думата на комисията. И така, сега искам да дам думата на господин Донди. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. За мен е голяма чест да съм тук сред вас, да представя моето становище по а, тази тема. Аз перифразирах заглавието си една точка от проекто доклада на парламента, именно точка втора – където се казва, призовава се на образова... призовава образователните институции да създадат околна среда, в която е добра дошла и иновацията. И аз дадох това заглавие. Европейските образователни институции готови ли са да приветстват а, отворени образователни ресурси? Всеки, който е посветил години професионална дейност и е експериментирал използването на технологията в образованието, с удоволствие е, става свидетел на новата енергия на европейско равнище в сферата на е, информационни и комуникационни техники. Информацията на комисията, според мен, е важна стъпка напред в подкрепа на а, ICT и отвореното образование. Това е много важна стъпка, не само защото е първи документ в тази сфера, но има и стратегическа стойност, свързана с по-широките цели на образованието, качеството, информационно-комуникационни технологии, отворени образователни ресурси, имат за цел да повишат качеството на образованието, не само да го разширят. Естествено, технологиите са необходими в нашето общество и те могат да допринесат за живота ни, за професионалната ни дейност а защо не и е, към образованието. Ефикасността често се тривиализира. Естествено, технологията ни дава възможност да се организира по различен начин економиката на образованието и на последно място равнопоставен достъп и включване. Образованието винаги е свързано, но с отваряне още от създаването на откритите, отворените университети. Очевидно е, че ние настояваме за потенциала на ICT да дава достъп или да ускорява придобиването на електронни знания. Разглеждаме образованието като цяло. Мисля, че това е важно и трябва да го имаме предвид. Основният въпрос обаче е дали този документ и другите документи ще бъдат достатъчни да привлекат и да се поддържат, подчертавам това, да се поддържа а, вниманието на а, водещите фигури на институционално равнище към системния потенциал на ICT да а, доведе до квалифицирана промяна в образованието или отново ще доведат до известно въздействие в малки проекти, в малки ниши на образователната система. Амбицията, съдържаща се в документа, съвпътства ли с, с, с стратегически инструменти, които ще могат да доведат до тези промени. Няма ли риск да има просто едно една заявка за политика без достатъчен набор инструменти за нейното изпълнение. Ще се върна към този въпрос. Има някои легитимни съмнения, защото в миналото вниманието върху използването на ICT и отвореното образование – работеше с много кратки цикли. След 2-3 години намалението, вниманието намаля и а, усъвършенстването на образованието, образованието за цял живот а, са обекта на тези проучвания. Например, е, въпрос е, как ICT може да намали броя на отпадащите ученици и участието на възрастни и на пълнолетни в образователния живот е, не се проследява достатъчно. Може би хората, които работят в сектора, не са били в състояние да го обяснят достатъчно добре или може би може да се обясни това с факта, че ние не бяхме в състояние да предоставим достатъчно доказателства за наличието на положителни резултати. Но причината, поради която не е възможно да се представят широки доказателства, се крие в следното. Ние а, се занимаваме а, на парче е, по един въпрос. Много често се казва в много държави технологическото развитие се осъществи бързо, с обучение на обучители, но нещата не се правят едновременно, следователно не беше възможно да се стигне е, да се достигне това, което аз наричам необходимата процедура температура, за да се промени а, нещо. Това е необходимо и в а, химията, в физиката и в социалния живот. И правилната пос... температура се постига тогава, когато а, най-голямата горещина малко се охладила, но за да се постигне тази правилна температура е необходима сходимост на всички институционални фактори, всички, които вземат решения, които се осъществяват на равнище различни учебни и висши учебни заведения. Мисля също така, че има и следния проблем. Трябва да се правят обяснения на индивидуално равнище. На отделен вуз много от ограниченията се е, обясняват с иновативни е, иновативни е, употреби. Използваше се също така като извинение липсата на инфраструктура, недостатъчната подготвеност на преподавателите, липса на подкрепа от страна на местните заинтересовани лица. И много често се казва, а, учителите казват, ние се опитваме да направим нещо, обаче родителите а, е, не са съгласни и е също така много важно а, заинтересованите лица, техните мрежи, учители, родители, а, работодатели също така да бъдат информирани, да бъдат а, ангажирани в процеса на създаването на тази правилна необходима температура. Е, съчетанието на тези три фактора, е, и с това ще приключа, е необходимо, за да можем да разберем е, как тази политика може да доведе до резултати. Първо, ни е нужна политика, която да дава възможност за осъществяване на иновации. За сега имаме документи, които а, са вдъхновяващи, а, но нямаме а, политики в повечето случаи, които а, ще доведа до промяна на няколко неща. Е, изготвянето на учебните програми, амбициите, обучение на преподавателите, рамка за осигуряване на качеството. Всичко това е много важен е, въпрос, който много правилно се отразява в парламентарния доклад. Използването на системи за осигуряването на качеството трябва да а, разглеждат, IC, разглеждат ICT като проблема, не толкова като предимство и няма а, пълно преосмисляне на проблема за осигуряването на качество. Искам да кажа тогава как можем да очакваме образователните институции да се пренастроят, ако им се налагат определени условия. Например, е, изпитите, как ще бъдат оценявани хората, как, е, ще бъде ли това чрез изпит върху много малка част от наученето. Няма да може да се използва целия потенциал на технологията, да се оцени технологията, да се анализира поведението на обучаемите. Всичко това може да бъде направено, както знаете, с технология. И така, това е първия фактор а политики, които дават възможност да се развият иновации. Второ, а, лидерс лидери, които са ориентирани към иновацията. Например, създаването на мрежа и инвестиране в превръщането на училища в модерни институции. Е, чувствителност и осъзнаване на въпроса, че ICT все още не е част от е, болонския процес от Болони и това създава определени трудности. Третото условие е подкрепата за сътрудничеството в сътрудничеството за създаване на мрежа от учители-новатори, които използват технология в образованието. Необходимо е системно да подкрепяме е, новаторството на учителите и на най-низко равнище. Именно за това термина тук е масивно, а, а, масово, защото именно там на ниското равнище могат да се мобилизират голям брой преподаватели. И накрая възможността да се подкрепят някои широки европейски инициативи чрез съществуващите програми и фондове, защото постигането на конвергентност, за постигането на температурата, която е необходимо, изисква а, проекти, които може би трудно се вписват в сегашната програма. А, Еразъм. Хоризонтът 2020 година вече е малко различен, но е важно да се изведе видимо а, този процес. Малките проекти в малките институции трябва да се включат, но а, трябва да намерим начин да включим и по-стратегически а, инициативи, като например по, братиня, на училищата в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. И следователно е важно общностите да се произнесат а, за използването на ICT и да разберат, че ролята на преподавателите може да се променя, но остава основна и а, трябва да се запазят а, специфичните възможности, за да може да се персонализират пътищата на обучение, така че последното нещо, което искам да кажа е, че а, трябва да се е, даде едно международно измерение на образованието. Предлага се модул, в който един университет разпределя познания. В повечето случаи това е университет в Штатите, но и европейските университети почват да гледат в същата посока. В Европа има традиция да се създават и да се съчетават образователни системи и системно сътрудничество на образователни институции. Защо да не заложим на това, на този опит на Европа за мултикултурно развитие на образователната програма в Европа и между Европа и други части на света. От, и за да стане от, от вътрешен опит, външен опит. Искам да привлека вниманието на аудиторията към възможностите, които могат да проистъкат от това. Това, което предлагаме е критичен и отговорен подход. Трябва напълно да съзнаваме, че ICT и отворените образователни ресурси могат да намалят значително ам, цената на образованието, както за правителствата, така и за гражданите. И това е една много голяма стойност, която може да се използва като а, малто на а, това е, трябва да се използва технология, но а, трябва да се осигури и качество. Благодаря, господин Донди. А сега думата има господин Ван Валкенбург. Направих заглавието на моето изказване малко по-провокативно. Казах, че бъдещето на образованието е застрашено. Сега нещо за това кой съм аз. В моя университет отговарям за отвореното образование, образованието онлайн, а също и така съм ръководител на проект, който се финансира от Европейския съюз. Ако погледнем в бъдещето, Броят на студентите в света ще се учетвори. 400 милиона през 2030 година ще стигнат те. Това е свързано и с някои проблеми. Но също така студентите очакват нещо по-различно от преподавателите и университетите. А те използват Фейсбук, Twitter, какво ли не, и това е начинът и трябва да бъде начинът по който ние преподаваме. Ето тук това е снимка на моя университет. И както по повечето университети продължаваме да учим, да обучаваме студентите по-старому, но това трябва да се промени. През последните две години много внимание беше извърш... обърнато на, ето виждате а, а, символите на така наречените мукове. Какво е всъщност един мук? А, както се казва, всяка буква е обект на преговори. И сега всички курсове, които се преподават онлайн, се наричат мук. Както преждеговорившия каза, на тези мукове се обръща сега много голямо внимание. Е, има хиляди такива, които са достъпни на, на, в интернет. Повечето от тях са, от Съединените щати използват големите платформи на Америка. В Европа те са по-малки платформи, бъдещо обучение в Великобритания, в френската, френските университети програма Нюмерик и така нататък, но те са много по-малко от американските. Интересно е да се спомене, когато започнахме, имаше мукове само в, в инженерните дисциплини. А сега виждате широк спектър от дисциплини, които се предлагат курсове онлайн. Но тези мукове, курсове, онлайн курсове не са всичко. За тях говорят всички в университетите и това не е лошо, но, но трябва да погледнем и отвъд тях. Онлайн образованието вече 10 години печели терен е, тук някои цифри от Съединените щати. През 2013 година 11%, през 2011 32% преподаване онлайн от студентите е, участват, се обучават от такива курсове. Не разполагам с най-последните цифри, но те са сигурно, числата са сигурно още по-големи. Всички сте виждали подобни данни, е, но и Факт е, че ние изоставаме в това отношение. Онлайн курсовете, така наречените мукове, няма да изчезнат. Те ще бъдат част от нашето бъдеще. Тук може да видите четири свързани а, интерактивни възможности. Образование онлайн, обучение от разстояние, също така така наречените ООР, които са отворени образователни ресурси. А и тук, както виждате, не само се застъпват курсовете, но и терминологията им се смесва. Университета, в който аз преподавам, преподава глава предимно инженерни дисциплини стремим се да подобрим качеството на преподаването и в кампуса, и онлайн. И искаме да сме отворени не само за образование, но за ИКТ, за научна изследователска дейност и прочее. Ако погледнем какво се преподава, най-много преподаваме в на кампуса. Имаме 19 000 студенти, за които работят за да получат мастер, магистърски, да получат магистърски степени. Отворените ни образователни курсове са 125, 25 има онлайн. Те съдържат целият курсов материал, няма помощ от преподаватели Миналата година започнахме с два мука за водни, третиране на отпадъчни води и слънчева енергия. И вече има няколко стотин получили дисциплината в тези дисциплина. Миналата година започнахме и преобразование, преподаване от разстояние в два от нашите факултета. 11 курса такива се предлагат. Имаме 50 такива студенти. 30 от тях фактически живеят в кампуса, обаче предпочитат обучението онлайн. Могат да ходят, да отиват в класните стаи, обаче предпочитат да работят онлайн. Тоест, ние не предлагаме тези онлайн програми само за нови групи студенти, а и за онези, които вече са на място в университета. Тези, това са акредитирани курсове за магистърски степени. Ако погледнем какво става в момента и е, тук може да сравним това с един а, а, с транспорта. Отначало изчезна, изчезнаха конете, но остана колата. След това те започнаха да се произвежда на конвери, масово появиха се нови модели, нови видове транспортни средства, нови начини на живот. Ако погледнем образованието, може да сравним е, колата с обучението на място в университетския център. И отначало фактически нищо не променяхме, само това, което преподавахме, го сложихме онлайн. И по-нататък тези онлайн курсове претърпяха редица промени, създадоха се нови мрежи. Виждате тук тези нови мрежи, които работят заедно, споделят курсовите ресурси, използват ги взаимно и тази тенденция ще продължи. Но виждаме и нови модели. Всеки университет възприема системата на муковете по различен начин. В някои университети се развиват специални експертни умения, които са присъщи на тях. Но в бъдеще ще има много по-голямо взаимодействие и това се отнася и за ученето през цял живот защото много по-голяма част от курсовете ще се предлагат по интернет и много по-лесно достъпни ще бъде. За нас следващата стъпка е разширяването на нашият спектър от курсове онлайн. Ще променим програмите. В бъдеще много повечето от нашите магистрски програми ще бъдат предлагани и онлайн. Много от нашите студенти идват от различни части на света, не само от Европа. Имаме вече магистърска програма за пречистване, на, за управление на водите. Имаме студенти чак от Индонезия, които идват при нас, защото ние сме специалисти в тази област. Е, и започнахме е, работа с новото е, разширено училище в Делф, факултет в Делфт. Промените са много, не знаем точно какви ще бъдат тези промени и затова е необходимо е, е, да се продължи работата, научно-изследователската работа в центърът, който се занимава с иновации и където се опитваме да разберем как можем да усъвършенстваме нашата дейност по-нататък. И ще се завърша с един цитат от Томас Фридман. А, когато блестящото стане толкова лесно достъпно, средното вече не може да съществува. Разбира се, това се въжи за студентите, които могат да избират по-добрите курсове, ако те се предлагат по интернет. Благодаря. Благодаря. И сега ще дадем думата на господин Мелхер. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички в залата. Радвам се, че съм тук и че имам възможност да говоря с вас. Радвам се, че останалите експерти оставиха повече време за мен. Аз няма да използвам цялото време. Ще продължа моето изказване на немски язик. Не разполагаме с много време. Говорим за една изключително голяма инициатива и трябва да бъдем по-фокусирани и да се спрем на онези неща, които не бяха засегнати в първите две изказвания, най-вече за училищата и по какъв начин те управляват отворените образователни ресурси, как се справят с цифровизацията въобще. Става дума също и за включването на професионалните създатели на програми. Цифровизацията на отвореното обучение разчита на отворените образователни ресурси, както и на доста други аспекти. Считам за важно да подчертаем, че инициативата трябва да бъде приветствана и се надявам да бъде подкрепена с голямо мнозинство. Господин Дънди също говори по този въпрос. Действително изоставаме от останалите континенти, оставаме, изоставаме от другите държави, що се отнася до използването на цифровите средства, на дигитално оборудване, на дигитално съдържание – и тяхното използване в образованието. Това е посочено в работния документ, с който разполагате. Всичко това показва, че трябва да се предприемат действия от наша страна. И то не толкова, за да бъдем в челните редици на това движение, по-скоро за да наваксаме изоставането. Доста от нещата, които бяха споменати в анализа, заслужават подкрепа Причините за сегашното положение не са достатъчно задълбочено разгледани. Могат да се подобрят доста от мерките с цел да се постигнат общите цели за използване на отворени образователни ресурси. Следва да използваме всички възможности да ангажираме заинтересованите страни в образованието, да гарантираме, че всички класни стаи ще бъдат свързани в мрежа, учениците да разполагат с цифрови устройства по време на обучението си. Това е част от интегрирания подход. Искам да подчертая казаното от господин Данди, че трябва да изоставим едностранните проекти и да имаме по-дългосрочен интегриран подход, включващ различните измерения, които вече споменах. Анализът е, е верен и аз искам да използвам тази възможност, да, за да кажа пред е, множеството експерти от институциите на Европейския съюз, е, както и от външни институции, колко високо ценя на това, което те вече са направени вече. Системите на национално равнище в образованието са доста сложни и без друго. Трябва да се гарантира за това лесният достъп до цифрово образователно съдържание. Необходимо е да има стандарти, да, необходимо е да има сигурност при използването на тези дигитални медии. За всички е ясно, че техническите устройства, ноутбукс, таблети и други нямат много смисъл, ако не разполагаме с добро съдържание, защото само съдържанието ги прави интересни за използване. Затова трябва да насочим вниманието си върху съдържанието, което се предлага. Цифровото съдържание е ограничено в рамките на отворените образователни ресурси за сега, не обхваща, не обхваща други ресурси и това особено въжи за училищата. Ние губим доста потенциал в това отношение. Отворените образователни ресурси не могат да компенсират образователните слабости или пък несъвършенствата на цифровото съдържание, което се предлага, или недостатъчното използване на това съдържание. Разполагаме с 13 години в рамките. Всъщност всички ученици получават образование поне 13 години. Те трябва да разполагат с добре структурирано учебно съдържание учебното съдържание трябва бъде в центъра на учебните програми и трябва да се улеснява работата на учителите. Това не е, не е толкова лесно, тъй като имаме изоставане в рамките на отворените образователни ресурси. Учителите трябва да подготвят уроци, трябва да преподават, трябва да проверяват домашни и други материали, изготвени от учениците. И не всички те имат достъп до еднакво съдържание. Освен това, трябва да се очита нуждата от индивидуализация до включването на различни ресурси. Не разполагаме с достатъчно време за установяването и поддържането на контакти в мрежа. Учителите не са професионалисти, що се отнася до създаването на онлайн учебно съдържание. Не разполагате с достатъчно време, за да изготвят отворени образователни ресурси. И тъй като това е така, Съществуващите отворени образователни ресурси често се оказват от ниско качество. Разбира се, нещата са различни за различните университети, но на ниво училища недостатъците са съвсем очевидни. Трябва да се зададем и други въпроси, а именно кой ще се занимава с проверката на актуалното на съдържание, което се предлага чрез отворените образователни ресурси. Обикновено се счита, че става дума за проекти, които имат начало и край и, и унези от вас, които имат опит с проекти на Европейския съюз, знаете, че след като се изчерпат отпуснатите средства, приключва и реализацията на проекта. Проблемите с отворените образователни ресурси остават нерешени, особено що се отнася до използването на езика, преводите, въпросите свързани с авторското право. Освен това става дума също и за надежността и точността на учебните звена. Отворените образователни ресурси няма да бъдат сами по себе си достатъчни за обучението в училищата и ние няма да можем да постигнем необходимата критична маса за висококачествено онлайн съдържание. Ето защо аз бих препоръчал да насочим повече вниманието си върху резултатите от обучението, върху научните е, изследвания, върху развойната дейност, свързана с създаването на отворени образователни ресурси за училищата. Трябва да се ангажират издателствата, създателите на цифрово съдържание. Те пряко трябва да участват в осъществяването на този проект. Те трябва да бъдат част от инициативата. На този фонд би било изненадващо да констатираме, ако погледнем критично на отворените образователни ресурси, че издателската дейност участниците в тази дейност имаха възможност да изразят своето мнение по време на обсъжданията, но те не бяха включени в окончателния проект. Има около 10 000 е, автори, които създават цифрово съдържание за училищата. Това е интересно за информационните и комуникационни е, технологии. Е, трябва да се създаде нужната инфраструктура, обаче Издаването на учебно съдържание от съответните е, издателства е по-скоро печатно. Няма желание от страна на издателите да се премине към е, цифровизация, затова нямаме на разположение достатъчно цифрово съдържание. Трудно е хората да преминат от е, печатни към електронни издания. Знаеме за някои данни, които показват как се използват цифровите възможности от преподавателите. Училищата често не са изобщо свързани с интернет или пък скоростта на връзката не е достатъчно бърза ние не разполагаме с достатъчно ресурси, за да могат да бъдат оборудвани училищата, така че те да преминат към използване на цифрово съдържание. Затова не трябва да се изненаваме, че издателствата не създават достатъчно цифрово съдържание. Ние се нуждаем от координирана инициатива, която да отчита различните измерения. Има още една интересна тема, която трябва да бъде изяснена. Имам предвид устойчивите оперативни бизнес модели и по какъв начин се финансират тези модели. Ще трябва да разчитаме или напряка държавна подкрепа или на подкрепа от фундации, като фундацията Карнеги, Википедия и други спонсори. Често се стига до експлуатация на отделни автори. За нас е важно да създадем нужните основополагащи условия за свързане бъне с интернет. За всеки ученик трябва да има на лице адекватна инфраструктура. Ако дадем на учениците айпадове, това няма да направи училището им цифрово. Разбира се, тези устройства струват пари. Господин а, Валкенбургер току-що обясни какво се случва в неговия университет, но в училищата има изоставане, необходимо е да се обучават системно преподавателите. За това ще са необходими между 3 и 5 години, за да можем да почувстваме ефекта от това. Междувременно трябва да се извърши доста проучване. Издателствата, агенциите, доставчиците на отворени образователни ресурси, вебсайтовете, всички останали заинтересовани страни трябва да участват. Искам да предложа един модел, а именно национална образователна мрежа, в която да могат да участват всички. Тя ще се изгражда от експерти, за да се запълнят празнините, които съществуват, за да се гарантира пълен достъп, може да се финансира изцяло, без обаче да е, извлича финансова изгода. Това трябва да е ресурс, който да е на разположение на училищата, на родителите, на учениците. Що се отнася до доставчиците на съдържание, те ще се конкурират помежду си, но ще има хармонизация. Ще има общ портал. По този начин ще се избегне изкривяването на конкуренцията и ще се спазват вече съществуващите законови разпоредби. Отворените образователни ресурси също ще могат да се използват, но ще се прави и оценка на качеството им чрез нарочна система. Такова гарантиране на качеството трябва да се изисква и от издателствата. Това ще гарантира автоматично високото качество и ще бъдат ангажирани и най-добрите създатели на отворени образователни ресурси. Ние правим първите стъпки в това отношение в Германия. Цифровото съдържание е друг модел, различен от книжния. Възможно е да се търсят е, партньори в световен мащаб, е, което не е толкова лесно, когато става дума за издаване на а, е, печатни книги. Има различни възможности, може да се подходи на бизнес начала, могат да се създаде възможност за световно използване на тези ресурси. Председателят напомня на оратора да приключи. Ние създаваме този модел сега в Германия, заедно с създателите на отворни образователни ресурси. В заключение бих искал да предложа да, да се разгледат възможностите за семантичното търсене. В а, а, предложението се обмисля създаването на обвързване на серверите, В скоро време ще бъдат изготвени процедури, като част от процедурите за семантично търсене, например Google, за да се предлага допълнително съдържание на обучаваните и обучаваните да могат по-гъвкаво да правят своя избор. И в заключение, госпожо председател, моля да се улеснят съвместните действия на всички заинтересовани страни в образованието. Ние искаме да се ангажираме в социално, в политическо отношение, като бизнес и считам, че говоря от името на всички професионалисти, от, издател, от името на издателите, създателите на съдържание и прочие. Ние търсим европейски партньори и съм убеден, че не сме единствени и инициативата за отворено обучение създава отличен контекст това да се случи. Благодаря, казва председателката. Сега искам да дам възможност за изказвания на колегите. Ще започна с два въпроса от моя страна. Вие казахте, че все повече университети или специални университети предоставят най-добрите курсове онлайн, така че очаквате ли, че някои от университетите в Европа, които не са достатъчно ентусиазирани, ще изчезнат? Каква е конкурентната ситуация между онези университети, които пускат е, част от курсовето си онлайн и другите. И втория ми въпрос е, ще задам на немски. Господин Мелхер, вие говорихте за проблемите на авторското право, които могат да проистекат. Имате ли решения на тези въпроси? Господин Фалкенбург, имате думата. А благодаря ви за въпроса. Мисля, че ако разгледаме традиционните университети в Европа или поне в Холандия, 70% от студентите идват от региона, в който се намира съответния университет. В този смисъл много от университетите ще продължават да съществуват, но те няма да привлекат най-добрите студенти, защото най-добрите студенти ще продължават предпочитат да направят нещо друго и да получат образованието си онлайн. И мисля, че ще има едно разделение между регионалните университети и най-високата класа международни университети. Втория ви въпрос се отнасяше за авторското право, правото на издателите. Ако има решения които мог, на проблемите, които могат да възникнат а, в рамките на допълнителни медии, винаги трябва да се има предвид а, економическите и търговските аспекти на тези проблеми. Не очаквам а, вие да можете бързо да а, се пренастроите от една към друга законна ситуация, трябва да се предвиди съответното възнаграждение за унеси, които предлагат определено съдържание от висока клас и по този начин ще се реши и проблема в сферата на авторското право. Първо трябва да се реши економическия проблем, да се предвидят съответните възнаграждения за авторите, са авторите, предоставящите техническо решение и тогава вече всичко останало момента обаче имаме много строга регулаторна система, необходимо мислени инициативи, за да може да а, получим по-сериозни решения за цифровата епоха. Виждате, някои от нещата са набелязани в писмения текст, но трябва да продължим да работим в този смисъл. Благодаря. Извинявам се, трябва да трябваше да отида в, в другата зала. Всъщност Маркос Кория иска думата. Благодаря, госпожо председател. Просто исках да задам кратък на, въпрос на нашите експерти. Повечето от тях подчертах факта, че Европейския съюз е доста а, изостанал от щатите в тази сфера. И така просто искам да чуя малко повече по този въпрос. Искам да, го, да помоля автора дали може да ни каже нещо за някаква стратегия, как можем да ги догоним. Впечатлението, което създавате, е, че нагласата в Европейския съюз е, че това е въпрос от второстепенно значение в някои държави. Проблема идва от езиковата система, училищните и университетските системи в Европейския съюз, предвид различните езици, различните университетски структури. Благодаря, госпожа Камеева. Благодаря ви. Имам въпрос, който е доста сходен и отново искам да кажа нещо за училищния сектор. При университетите е ситуацията както следва. Има професори, има лектори, те са доста свободни за прево... преподаваното от тях съдържание. Но когато говорим за училища, средата е значително по-контролирана. Има учебна програма, която е много стриктна от нея не може да има много голямо отклонение и има 28 а, образователни системи. Всъщност те са 27 плюс 16, защото в Германия имаме 16 провинции, всяка от която си има своя образователна система. Господин Мелхер, вие говорихте за издателствата, традиционните педагогически издателства е, с традиционния подход в, от миналото, който сега се променя. А учебното съдържание в училищата би трябвало да подлежи на схема за сертифициране, която да установи дали всичко е сравнимо. Аз самата не съм сигурна, може би ви може да хвалите светлина какво можем да направим ние на европейско равнище, тъй като а, ние имаме правомощията да координираме нещата? Как можем да ви помогнем? Как може да ви постигнем да, постиг... да помогнем да постигнете напредък? Разбирам това, което казвате за училищата, за учебниците, много време е необходимо те да бъдат отпечатани. Много често учебниците са устарели. Какво може да кажете за цифровото съдържание? Да, естествено, то би могло да бъде много по-гъвкаво, отколкото традиционно използваните учебници, но трябва да има някаква система на сертифициране и на този цифров материал онлайн. И нашите правомощия са много ограничени, но все пак как бихме могли да ви подкрепим, за да може да се помогне на училищата да придвижат този до, а, въпрос напред? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за лекциите, които изслушахме. Радвам се, че обсъждаме тази тема. А не, нещо ново. Говорим за тези неща вече 10 години. Обсъждаме различните възможности за предлагане на отворени курсове, отворени образователни ресурси, за отваряне на самата цялата образователна система, ако щете. Но когато представяме този въпрос на приоритетно място, правим голяма крачка напред, скок напред. И така, може би няма да изоставаме вече от останалия свят. Сега условията са много по-благоприятни за осигуряване на оперативна съвместимост, е, възможност за свързване и прилагане на тези програми. Традиционната образователна система продължава да губи своят монопол. Необходими са е, радикални промени, нови дидактически и педагогически парадигми – вече изчезва централната фигура на преподавателя, на учителя, която съществуваше в старото училище. Сега на младите намират образователни ресурси навсякъде. В информационните комуникационни технологии, които промениха образованието и новите поколения, поколението Nintendo на новото време е, е различно. То е образовано в цифровия свят. Е, е, неговата личност характеристики са различни, тъй като членовете на това поколение получават информация от много източници. Говорим за мозаични е, личности в този смисъл. И в този смисъл те не са кой знае в колко по-правоприятно положение от по-предишните поколения. Те получават огромно, огромен обем информация, на който могат да се опред, за да развиват своята личност. И имам въпрос, свързан с нещо по-различно. Сигурен съм, че образованието онлайн ще стане много важна част от университетското образование. Говорим вече за трето, трето поколение университети, така нареченото 3G У. И образованието онлайн, което се предлага, ще бъде много по-конкурентоспособно то ще е, реши какво ще бъде бъдещето на образованието, но сме изправени пред вечния въпрос пари и права. Откъде да намерим средства за развитието на този вид образование и как да решим процес, проблемът с авторските и други права. Това са двата главни въпроса, свързани с образованието онлайн. Благодаря. Не е включен микрофона на председателката, съжалявам. Не я чувам. Какво казва? вижте, разберете се кой ще отговаря първи на зададените въпроси. Да, ако ми разрешите, бих искал да а, кажа нещо във връзка с а, въпроса на госпожа Еберт. В Германия имаме системи за сертифициране на учебния материал, в, който се преподава в училищата. Въпросът е как да направим нещо подобно за университетските програми. Експерти от нашите министерства обсъждат този въпрос, обсъждат го и с издателствата. Разговаряме по тази тема, но за жалост до сега не сме стигнали до убедителни решения. Така че в отговор на вашият въпрос, госпожо, какво можем да направим, за да ви помогнем, как да упростим нещата, как да създадем по-прости правила, е, на които да се оправим в бъдеще. Мисля, че би било добре да се е, създаде експертен проект на европейско равнище, за да можем да обменяме мисли, да се учим едни от други. Да се учим и от е, лошите примери и вероятно да стигнем до новаторски решения. Различните страни да обменят информация и опит, да видят какво се прави до сега и как трябва да работим в бъдеще. По този начин ще могат да се формулират препоръки. Цифровите програми могат да се съчетават. Наред с това имаме така наречените ООР, отворени образователни ресурси. И вероятно ще се окажем в положение, което не е възможно всеки образователен модул да бъде по-отделно сертифициран. Това просто не е възможно за това. Вероятно е добре да имаме схема за сертифициране на професионални доставчици на образователен материал. Те могат да представят материали било безплатно, било с, срещу заплащане на училища и университети. Мисля, че това е възможно и това е в, във всеки случай в, в възможностите и в правата, в правомощията на отделните държави членки. В Великобритания, например, много от доставчиците на след дипломно образование са свързани с специализирани сертифициращи органи, които са частни, но са свързани с държавните организации и те одобряват програмите. Същото може да стане и с цифровите програми. Сега, бихте ли искали ви да отговорите, господин Фатенберг? Благодаря. Първият въпрос беше защо изоставаме от САЩ и как можем да ги догоним. А Има тук няколко неща, които могат да се споменат. Първо, нашата образователна система е добре организирана и привилегирована. Ние все още се радваме на много добро финансиране и затова университетите не виждат нужда да се променят. Не изпитват такава необходимост. и за това а, те още не, не чувстват, не виждат това, което трябва да се случи в бъдеще. Европейската комисия обаче се опитва да ни отвори очите. И би било добре университетите да създадат а, тази нужда. Но тук въпросът опира и до средства. Средства, които трябва да инвестира не само Европейския съюз, но самите университети, които трябва да направят своя избор. Американските университети инвестират по няколко милиона в създаването на нови програми. Докато при нас програмите са за по няколко стотин хиляди евро и е, от това обослави разликата в проектите. Необходими са ни, както беше споменато, е, големи програми, големи проекти, които могат да ускорят промяната. Друг важен въпрос е езиковия. За нас, за университета, в който аз работя, това не е проблем, е, тъй като ние работим на английски но много европейски университети не са направили този избор и това е свързано с затруднения, как да достигнат до своите потенциални студенти. Друг въпрос се отнасяше до училищата. Искам да спомена един добър пример. Една библиотека за отворени курсове в Бостон в САЩ. Там бе решено, учебниците, а, за които се плаща, вместо да се плаща за тях, да се използват тези средства за създаване на отворени курсове. И сега те инвестират тези средства в създаване на отворени курсове, вместо да ги дават, вместо да плащат за учебници. По този начин студентите получават много по-актуални по-актуална информация и този подход става все популярен и други вече го възприемат. Третия въпрос беше за това, че университетите губят своят монопол. Вие споменахте, че вече се говори за университети от трето поколение и че проблемът с авторските права възниква в този контекст. Много университети сочат това като причина за това, че не правят повече е, за образованието онлайн. В моя университет е, се отказа, че можем при съществуващите условия също да направим немалко дори съществуващите правила на автор, за авторското право ни дават възможност да направим много. Ако искате да инвестирате, винаги може да намерите средствата. Разбира се, има и правни проблеми. Например, за да получи средства, студента трябва да е в страната, в която учи. Но в Нидерландия Министерство на просвещението се опитва да реши този проблем. Вече имаме пилотен проект, за да видим как можем да преодолеем тази трудност. И според мен Европейската комисия също трябва да помогне за решаването на този проблем. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Искам да коментирам това, което бе казано, че Европа изостава. Средно може и да е така, но в а, доста от а, отворените онлайн а, курсове ние сме водещи, макар и не в а, всички. Това може да е добро и, и лошо, но това означава, че има търсене на отворено образование в Европа. Има някои а, лидери в използването на технологиите в образованието в Европа. Разбира се, нещата не са еднакви в различните страни. На трето място има проекти, Аз вече споменах за побратимяването между училищата, но в е, редица други проекти има сътрудничество. Това са огромни проекти за използване на технологиите за постигане на значими резултати в областта на образованието в научно-техническите специалности. Ние сме предприели важна стъпка. Документите, изготвени от Европейската комисия и от Европейския парламент, са голяма стъпка напред, но как да достигнем до резултати? Обичайно е да кажем, че държавите членки, въпреки техните различия, трябва да работят заедно Може да има подход отгоре надолу, от Европейската институция надолу, но може и да се тръгне отдолу, от мрежите на заинтересованите страни тук в Европа и те да участват в изготвянето на тези документи по образователната политика. Освен това, могат да бъдат ангажирани и асоциациите на ученици, студенти, родители и прочее. Разпространението на научно-изследователските резултати е също много важен въпрос. От 20 години работя в научно-изследователския бранш и искам да подчертая, че се игнорират резултатите, постигнати през тези 20 години. Разбира се, имаме някои данни, свързани с ползите от използването на тези технологии в обучението. Много важно е също каква ще бъде ролята на посредниците. Разбира се, при нас училищата са доста силно контролирани. но можем да помислим също дали чрез толкова контрол може да се постигне качество или пък по-скоро да разчитаме на вдъхновението и на чувството за отговорност. Не всичко, което контролираме, се нуждае от е, такъв контрол, така че трябва да вярваме в отвореността на системата. Необходимо е да държим сметка и за разходите. Погрешно е да се счита, че използването на технология в образованието означава да се намалят инвестициите в обучението чрез публични средства. Това не е така. Може да се примени към специализация, рационализация, но това не означава по-малко учили, учители, а различни роли, различен начин на организация и на сътрудничество между висшите учебни заведения. Има такива, които могат да обучават само на местно ниво и други, които са центрове за високи постижения и които са в центъра на образователната система. Ако продължим практиката да Имаме добри университети в всеки по-важен град. Няма да стигнем кой знае колко далече. Няма да имаме изключително високи постижения. Затова трябва да, да преминем към рационализация чрез сътрудничество, а не чрез унищожаване на съществуващите институции да се помисли за изцяло нови подходи. И така, какво би помогнало на Европа да напрегне. Ние трябва да подобрим комуникацията, да стане ясно, когато постигнем нещо, какво е това постижение. Ние накарахме а, хората да, да говорят а, за а, еразъм, за мобилността на студентите, но това не е единственото. Ние имаме и други възможности да използваме по интелигентен начин на технологиите. Благодаря. Председателката, благодаря ви много. Госпожа Перейра, като представител на Европейската комисия, има думата. Благодаря, госпожа председател. Ще кажа няколко думи. След това колегата ми Марко Марсело от Генерална дирекция Конект ще допълни. Считам, че днешните разисквания показват, че се гледа положително на това, което правим. И все по-малко се задава въпроса, защо обсъждаме този въпрос и се набляга по-скоро на това, как трябва да се разреши. Преди две години ние в комисията водихме доста разговори, дали това е важен въпрос за Европа. Читам, че изминахме през последните 18 месеца дълъг път. И за нас това беше един начин да насърчим дебата, както и да поемем по-водеща роля, както беше споменато. Две неща, свързани с нашите дейности. Първо е да задържим вниманието на заинтересованите страни и на вземащите решения. Към тази проблематика. Когато Европейската комисия изготви едно съобщение, се задейства системата, но постепенно отшумява интереса. А нашето намерение сега е да поддържаме активен дебата и да видим по какъв начин на европейско ниво можем да работим с държавите членки ние обсъждаме въпроса за отварянето на образователните системи. Миналият, миналата есен съветът също разгледа този въпрос и ще продължим да го правим. Ние получихме положителни сигнали от италианското председателство да се продължат тези разисквания и освен това да се начат държавите членки да реализират съответните реформи. Но отворената образователна система не е само цел. Господин Донди вече спомена, че ние искаме да се гарантира по-широк достъп, по-високо качество, по-голяма релевантност на обучението. Именно в този дух комисията предложи отварянето на образованието. Намерението ни също е да повишим информираността на заинтересованите страни, да наблегнем на въпросите, свързани с качеството и релевантността. И то не само с държавите членки, но и с други заинтересовани страни. Искам да спомена важната роля на издателите. Те бяха споменати също и в изказванията, които бяха направени. От е, както започнахме тази инициатива, ние слушахме няколко организации, представители на издателите на европейско ниво и има два подхода, които сме предприели във връзка с чутото от тях. Първо, евентуален преглед на директивата, която се обсъжда в рамките на комисията, за да се види дали тази директива за авторското право ще бъде обсъдена, преразгледана. Контекстът е труден. Ние искаме да разгледаме специфичния характер на образователните материали и по какъв начин авторското право засяга цифровото съдържание. Това е много сложен дебат, както може да се представите, защото тази директива е много по-широка и не обхваща само материали, свързани с обучението. И тези проблеми не могат да се разрешат изведнъж. Очакваме тази дискусия да продължи още няколко месеца с ангажимента да бъдат представени и предизвикателствата, свързано с материалите за отворени образователни ресурси и тяхната връзка с авторското право. Вторият аспект, който обсъждаме, Знаем, че това ще отнеме време, но няма да е необходима промяна на законодателството. Това са някои въпроси, които също обсъдихме с заинтересованите страни. Става дума за стандартите за оперативна съвместимост на съдържанието и по какъв начин ние можем да предложим една платформа за намирането на нови решения. Контактите, които сме реализирали до сега от приемането на съобщението на комисията, ни позволява преди лятото да предложим някои конкретни решения. Другият аспект се отнася до това, че не става дума само за подобряване на информираността на държавите членки и на другите заинтересовани страни, а и да предоставим стимули чрез останалите ни програми, например Еразъм Плюс, за да се гарантира новаторството в тази област. И тук в контекста на новата програма искам да спомена две конкретни възможности, които бяха одобрени и с помощта на Европейския парламент. Става дума за с, така наречените стратегически партньорства. Ние считаме, че въпросите, свързани с новаторството в образованието, използването на технологиите за тази цел, изискват партньорство, ангажиране на заинтересованите страни и това е възможно чрез новата програма. До март се събират предложения и считаме, че в този контекст инициативите отдолу могат да се зародят. Инициативите, които могат да се подкрепят от нашата програма, са изискват да има международно измерение на проекта, т.е. проекта да не се отнася само до съответен регион или държава. Искаме да имаме партньорства, които да са трансгранични. Освен това, друго изискване е тези партньорства да имат значим ефект, стратегически ефект върху резултатите, които да бъдат реализирани на ниво училища, университети, професионални училища и прочие. Много от нещата, които са възможни, включват подкрепа за учителите при използването на технологиите, например партньорства за подобряване на качеството на съдържанието, партньорства между университети, които искат да променят своите бизнес модели. Т.е. има множество неща, които са възможни и интересни. Целта ни е да постигнем резултати чрез средствата, които влагаме. Експериментирането в областта на политиката е друга област, на която обръщаме особено внимание. Необходимостта е да се изразходват по-добре инвестициите и експериментите, свързани с политиката, са по-скоро проекти, които се ръководят от националните власти, т.е. ние търсим политически ангажимент и политическа подкрепа и тези проекти трябва да имат Ефекта на ниво училища или институти за обучение на учители. Търсим широк обхват. В момента събираме предложения и се обръща особено внимание на хоризонталните умения например тези свързани с овладяването на информационни и комуникационни технологии и някои други. Някои от ползите от новата структура на програмата са свързани с по-голямата и гъвкавост. И виждаме както в работната програма на 2014, така и при събирането на предложения за проекти се обръща особено внимание на използването на технологиите в образованието по един по-новаторски начин по един по-напредничев педагогически начин. И виждаме, че те присъстват много по-голяма степен сега, отколкото пред предходните ни програми. Искаме да се спре на три аспекта, които бяха споменати до тук. Беше запитано дали може да се направи нещо на европейско ниво, нещо в което сме добри, в което сме водещи. В отличие от други региони, ние имаме натрупан опит в взаимното признаване, в прозрачността на уменията, на обучението. Имаме процеса от Болония, вече от няколко десетилетия. Разбира се, този процес не е лишен от проблеми, но това е област, в която Европа е по-напреднало в сравнение с други части на света и трябва да използваме този натрупен опит, за да видим по какъв начин обучението онлайн, цифровото обучение може да бъде включено в този процес. Има умения, които се придобиват онлайн и тези умения трябва да се разглеждат отделно. Те трябва да се отчитат в процеса на прозрачност и признаване, които вече съществуват в Европа. За нас това е нещо, което сме постигнали и което липсва в други региони на света. На второ място искам да се спра на въпроса за сертифицирането на отворените образователни ресурси и за акредитирането на професионални доставчици на отворени образователни ресурси. Нашите експерти тук споделиха различни мнения. Имаше такъв призив за акредитиране на професионалните доставчици на отворени образователни ресурси, но ние искаме да контролираме всичко и така какво може да направи Европа. Ние считаме, че можем да включим някои параметри, свързани с качеството, без непременно да ги налагаме. Може да имаме общо разбиране за това какво представляват качествените образователни ресурси, но не, да не създаваме рамка за създаване на тези отворени образователни ресурси, защото най-важната им характеристика е да е, има ам, свобода да се създават ам, отдолу нагоре тези ресурси, да отчитат тенденциите в обществото. Ето защо ние считаме, че могат да се разработят някои рамки за качество, но без непременно да се налагат акредитационни системи или пък други по-строги норми. И нещо което считаме, че все още не е решено и ще продължим да следим, се отнася до бизнес моделите. Вие самите споменахте, ако правилно съм разбрала, че в Холандия студентите получават помощ, ако следват курс, който се предлага в Холандия но при онлайн курсовете географските граници се стопяват за това как можем да накираме, че системите, механизмите за финансиране ще продължат да бъдат подходящи. Това са отворени въпроси, които ще продължим да разискваме с министрите, тъй като те са особено важни за създаването на европейското пространство, при което да се признава обучението, което е получено онлайн. Относно а, отворените онлайн курсове, така наречените МОКС, ние сме съгласни с казаното от експертите, че това не е мода, че това е тенденция, която ще се запази. Все по-масово се използват технологиите и това позволява да се следват и нататък е, подобни модели. И така, в света съществуват към момента 1369 е, в света и 390 е, близо са в Европа. Това означава, че, що се отнася до предлагането не сме във водещите редици, но може би сме едни от най-големите потребители на МОКС. В Европа има силно желание да сме наясно какво се случва в останалата част на света и то не само в класната стая, но когато имаме време, също не е задължително да се заплаща всичко а, това. А, тези въпроси се струва да се обсъдят. Тази тенденция със сигурност ще продължи. Сега искам да дам думата на колегата ми. Благодаря също така. Искам да приветствам коментарите и да стимулирам дискусията. Едно допълнение към казаното от госпожа Перейра. Е използването по-добре на научните резултати. Отчитаме значението на е, образованието в цял живот. Ще продължаваме да подкрепяме този подход отдолу нагоре при големите проекти. Ще инвестираме също така в разпространяването на познанията, за да може това да допринесе за управлението на технологиите, които се използват в образованието. Председателката, благодаря. Наистина, много съжалявам, че не можех да присъствам тук още от самото начало, но трябваше да присъствам в една друга зала. Това е много важна тема, много интересна. Наистина Херкулесовска задача е да се постигне нещо. Може би става дума за дългосрочно начинание, начинание но има много иновации в технологията, в информационните и комуникационните технологии. И именно това ни показа комисията, именно, че има потенциал навсякъде и че можем да впрегнем енергията, да доведем до максимум образованието, обучението. Има много възможности, които може да използваме ние в Европейския съюз и естествено във всички държави членки. Мисля, че е важно да продължаваме да работим по то... и да говорим по този въпрос, да убеждаваме други колко важни са тези неща, за да може да се повдигне, да се изостри интереса в държавите членки, да обменим опита, да можем да обединим всички тези хора, за да можем всички заедно да постигнем много. Но, както казах, това е наистина херкулесовска задача. Можем да дадем идеи, може да даваме предложения, но може да направим много в контекста на Лисабонския договор и на договора от Мастрихт, защото чрез субсидиарност можем да имам известни ограничения. Трябва да се опитваме да насърчаваме другите да използват максимално огромния напредък, който съществува в Европейския съюз. Искам да благодаря на всички, които работят по тези проекти в Европейския съюз. Искам да помоля а, всички да се върнете в съответните си държави и да поставите тези проблеми на дневния ред. Това е тема, която ще се разработва и от тук нататък и в обозримото бъдеще можем да направим много, за да постигнем напредък, но трябва да отчетем всичките идеи, например като авторското право, Както каза господин Мелхер, много от колегите, които са в частния сектор, те са се срещали. Те знаят, че ще има проблеми, например, в издателската дейност. Издателите на книги ще имат проблеми при адаптирането в, в цифровата среда. И така в известен смисъл е опасно, но това не означава, че ние трябва да се оплашим. Напротив, трябва да направим това, което можем. Искам да благодаря на колегите, които ни е, дадоха насоки. Благодаря. С това искам да приключа изслушването, а също така и а, цялото заседание. Сега преминаваме към заседание.